Tisztelt képviselőtársaim, Председателката. Уважаеми колеги, уважаема госпожо заместник председател на комисията, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на заместник председателя на комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за положението в Турция. Това ще е темата на следващите дебати. Давам думата на госпожа Могерини. Благодаря ви, госпожо председател. Първо,